So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich rede etwas. И така, скъпи колеги, а, говоря по-бавничко, защото <laughs> току-що позволих е, на един от нас да изтича набързо до туалетната преди обед нямаше толкова солидно присъствие, но още тогава го казах. Благодаря много на всички, които ми пожелаха бързо оздравяване, след това ме поздравиха за това, че съм оздравял и че вече съм сред вас. Може би още така не съм влязала в крачка, но при всички положения ви обещавам, че много бързо ще се опитам да възстановя темпото. Но желая на всички нас добър климат, добро сътрудничество. И така, продължаваме с дневния ред. Точка 7. Приемане на становище под формата на писмо във връзка с заявленията на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. По именно гласуване, моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Дейвид каза, трима души от НП в повече. Какво става? Много сте усърдни, наистина. Все още един в повече. Така. Сега вече нещата са вред. Приема се. Да, виждате на екрана резултата. И сега преминаваме към осма точка. Агенция на Европейския съюз за безопасност и здраве при работа. Компромис F. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 39-то изменение за. Против. След 8 е, месеца отсъствие по здравословни причини не съм много уверен, че прецених правилно нещата, затова е електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 28 за, 21 против, 40 за, против. Приема се. 41 за, против, приема се. 42 за, против, въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се. Бих предпочел да направим проверка. Режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Отново един глас повече за НП. Ще се наложи отново да гласуваме. По това изменение НП бяха с един човек повече.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 въздържали се, приема се. 4 за, против, въздържали се, приема се. 50 отпада, стигаме до 51 за, против, въздържали се, приема се. Компромис G. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Компромис H или Х за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис И. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Компромис J и от за, против,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 да, точно така. 98 за, против, въздържали се, отхвърля се. 99 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 и 100, двете изменения са идентични за, против, въздържали се, приема се. Осмо на бюджет за против въздържали се. Отхвърля се. 96 за против въздържали се. Отхвърля се. 101 за против въздържали се. Приема се. Компромис П за против въздържали се. Приема се. 14 изменение за против въздържали се, приема се. 104 оттеглено, 105 и 106 идентични за, против, въздържали се, приемат се. Q, компромис, за, против, въздържали се, приема се. Компромис R, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 113 за против. Нека да направим проверка по изменение 113. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 31 за, 14 против солидна разлика. Съжалявам, но очевидно още не съм настроил така очите си. 16 няма да се гласува, тогава стигаме до изменение 17. За. Против. Въздържали се. Струва ми се, че се прие, но нека да направим проверка. Готови ли са всички? Гласували ли са край на гласуването? Приема се. 18. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Т. За. Против. Въздържали се. Приема се. 120. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Бюджет 9. За против, въздържали се, отхвърля се. Компромис В. За, против, въздържали се, приема се. Бюджет 10. За, против, въздържали се, приема се. Компромис W. За, против, въздържали се, приема се. 20 и 130 заедно за против въздържали се приемат се. 131 за против въздържали се приема се. 132 за против въздържали се. Нека да направим проверка, моля. Изменение 132. Гласуваха ли всички? 27 за 23 против. Приема се. И сега стигаме. Гласувахме ли 21-во изменение, господин председател? Или аз нещо пропуснах? Да, благодаря за това, че ми напомнихте и така ми помагате. Връщаме се на изменение 21. Прескочил съм го. Моля за извинение. За, против, въздържали се. Приема се. И така. Гласуваме 133. Но то отпада, тъй като 132 бе прието. Добре. 134 за, против, въздържали се, отхвърля се. 135 за, против, въздържали се, приема се. 136 отпада. Компромис Хикс за, против, въздържали се, приема се. Компромис Y за, против, въздържали се, приема се. Изменение 22 за, против. Извинете, 22 и 144 за, против, въздържали се, приемат се. А сега 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. 144 казва председателят за, против, въздържали се, Не, 145 всъщност, но а, така и така трябва да направим проверка. 145. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 30 гласа за, 19 против. 146 за, против, въздържали се. Мисля, че се прие. Някой желая ли проверка? Добре, ще направим проверка по 146-то изменение. Гласуваха ли всички? 27 за, 23 против. Приема се. Добре, като че ли погледа ми свиква вече. Бюджет 13 за, против, въздържали се, приема се. 147 за, 147 и 148 анблок За, против, въздържали се, приемат се. Компромис А. За, против, въздържали се, приемат се. Компромис Б. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 29. За, против, въздържали се, приема се. Второ изменение отпада. Компромис С. Желайте проверка по изменение 29. Добре. Режим на гласуване. Готови ли са всички? Край на гласуването. Приема се. Второ изменение отпада. Компромис С. За. Против. Въздържали се. Приема се. 33-то изменение за против. Не е много ясна картината. Съжалявам, но предпочитам да направим проверка. Изменение 33. Край на гласуването. 30 гласа за, 19 против. Ще ви бъда много благодарен, ако по-ясно вдигате ръце. Бюджет 2. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис Д. За. Против. Въздържали се. Приема се. Стигнахме до 34-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се? 35 е оттеглено. Бюджет 3 за. Против. Въздържали се. Трудна работа. Струва, струва ми се, че се отхвърли, но отново проверка, моля. Готови ли са всички? Край. 25 <laughs> на 25. Значи отхвърлено. Добре. Компромис е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 36 отпада и така а, крайното гласуване по проекто доклада. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на режима на гласуване. 46 са, 3 против. Това е добър резултат. Поздравление за докладчика. И сега ще гласуваме по мандата за преговори. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Същия резултат. Още веднъж поздравления за докладчика. А сега преминаваме към точка 9. Европейски център за развитие на професионалното обучение CDFOP. Компромис Д. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 6 е оттеглено. 41 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 41 изменение проверка. Може би бях твърде бърз. Гласуваха ли всички? Отхвърля се. 42. 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. 43 за, против, въздържали се, приема се. 44 за, против, отхвърля се. Ще направим проверка по изменение 44. Край на гласуването. Отхвърля се. Седмо изменение за, против, въздържали се. Приема се. 45-46 отпадат, отеглени компромис Е. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. Бюджет 6. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 51 за. Против. Въздържали се? не бе, беше съвсем ясно какъв знак давате с ръка. Така че проверка, моля. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 52. С основнесено изменение е, той е на Емилиан Павел. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се, ако правилно съм преценил резултата. Желаете ли проверка? Да, добре, проверка. Край на гласуването. Приема се. 55 и бюджет 7 първа част са идентични, затова ще ги гласувам на блок, са против, въздържали се, отхвърля се. 54. Отеглено компромис F. За. Против. Въздържали се. Приема се. 59 и бюджет 7, трета част. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 60 но Компромис Х или H за против въздържали се приема се. Компромис 3 за против въздържали се приема се. Компромис И следваща страница за против въздържали се приема се. 53-то изменение. Правилно ли се ориентирам?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 И сега на следващата страница 91. За. Против. Въздържали се. Струва ми се, че се отхвърли, но бих предпочел да проверим. Не Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 93. За против, въздържали се, отхвърля се. Деветдесет и две, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 94 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 8 за, против, въздържали се, приема се. Компромис R за, против, въздържали се, приема се. Следваща страница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 Компромис е, W за, против, въздържали се, приема се. 117 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Y за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 9 за, против, въздържали се, мисля, че се прие. Сигурен съм, че се прие и стигаме до компромис Z. За, против, въздържали се, приема се. 128 с основне съното изменение от Емилиан Павел за, против, въздържали се. Нека да направим проверка, моля. Гласуваха ли всички? Да. Приема се. Бюджет 10 за, против, въздържали се. Приема се. Изменения 20, 129 и бюджет 11 идентични. Гласуваме блок. За, против, въздържали се. Приемат се. 130 за. Против. Въздържали се. Не беше ясен резултата. Моля ви за проверка по 130. Гласувахте ли край на гласуването? 27 за, 24 против. Приема се. 131 за против, въздържали се, приема се. Компромис АА за, против, въздържали се, приема се. 134 за, против, въздържали се, приема се. 135 са, против, въздържали се, приема се. Компромис А, Б за, против, въздържали се, приема се. 138 за, против, въздържали се, мисля, че се отхвърли. Някой има ли съмнения? Проверка тогава по 138. Гласуваха ли всички? Отхвърля се.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 против, въздържали се, отхвърля се. 146 за, против, въздържали се, отхвърля се. 147 за, против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение едно за, против, въздържали се, приема се. Компромис А. За, против, въздържали се, приема се. Трето изменение за, против, въздържали се, приема се. 28 изменение за... А, тук имаме разделно гласуване. Първо гласуваме първа част, моля, с ръка. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се, приема се. 29. За, против, въздържали се, приема се. Компромис е, на Г. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Б. За, против, въздържали се, приема се. Тридесет трето изменение за, против, въздържали се, приема се. 34 за, против, въздържали се. Налага се проверка. Моля ви по изменение 33 по именно гласуване. Край на гласуването. 24 за, 26 против. Отхвърля се. Компромис С. За. Против. Въздържали се. Приема се. 36 за. Против. Въздържали се. Приема се. 35 оттеглено. Бюджет 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. 37 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка по изменение 37. Гласуваха ли всички? 28 за, 23 против, приема се. И предстоят три гласувания накрая. края или две. Да. Първото гласуване е свързано с мандата. Не, все пак три. Да. Първо, крайното гласуване е по целият документ. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Приема се поздравления за докладчика. А сега гласуваме за мандата. Това е второто гласуване. Моля, гласувайте с електронни карти. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. С много голямо мнозинство се приема поздравление за докладчика. стигнахме до точка 10. Европейска фундация за подобряване на условията на живот и труд. Компромис С. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Д2. Това е следващия компромис. За? Против? Въздържали се? Моля да направим проверка. Електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. What? She gave us the wrong instructions. So, <laughs> will all remember. One point, one point, point for you. Okay. Was up? Е, е, една точка за, за вас. Гласуваме още веднъж по компромис Д2. Край на гласуването. 28 гласа против, 22 гласа за. Добре, е, отхвърля се. Компромис Д. За. Против. Въздържали се. Приема се. 65-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис Ф. За. Против въздържали се, приема се. Изменение 67. Е, за, против, въздържали се, отхвърля се. 68. За, против, въздържали се, приема се. Компромис е за, против, въздържали се, приема се. Компромис Г за, против, въздържали се, приема се. Компромис е, Х е, за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 5 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Y за, против, въздържали се. Струва ми се, че се прие, но ще ви помоля за проверка. Компромис Y. Край на електронното гласуване. Компромис Y се прие. стигаме до 121 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Проверка, моля. 121. Гласувах ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис И. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис И. 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. So, amendment 15. 15. 15 изменение.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 въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. 26 за, против, въздържали се, приема се. 134. А, извинете, отпада. Компромис С. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Т. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 140 е оттеглено. 102, е, е, изменение 29 за. Против. Въздържали се. Приема се. 142 отпада. 145 са гласува за, против, въздържали се. Сто четиридесет и пет, да. Сто четиридесет и пет е, бе подложено на гласуване и то се прие. А 146 отпада, компромис У, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис У2 за, против, въздържали се, приема се. 152 за. Извинете, добре, че внимавате, да. Компромис е, В. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 152 за, против, въздържали се, приема се. 153 отпада и така стигнахме до 158 за, против, въздържали се, приема се. 161 за, против, въздържали се, проверка. Изменение 161. Електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. С малка разлика. 33 162 анблок, тъй като са идентични. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис В2. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 163 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърля се с малка разлика. В гласовете 164, 165, 166 идентични и трите изменения се гласуват заедно. За, против, въздържали се, приемат се. Бюджет 8 за, против, въздържали се, приемат се. Компромис Хикс за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, проверка искате. Електронно. По бюджет 9. Гласувахте ли всички? Извинявам се. Компромис Z. За, против, въздържали се. Приема се. 38 за, против, въздържали се, приема се. 176 отпада, 122, моля, за, против, въздържали се, приема се. 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. 179 за, против, въздържали се, приема се. Проверка Гласуваха ли всички? Приема се. 180 няма да се гласува. Компромис АА. Двойно А. За, против, въздържали се. Приема се. 41 и 185 заедно. За, против, въздържали се. Отхвърлят се. Компромис ББ. Искате проверка? Не, не желаете проверка. И все пак, проверка или приемате резултата? Добре, нека, ми има съмнение, проверка. Проверяваме. 41 и 185. Моля, гласувайте.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 197 няма да се гласува. 43 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 198 за. Против. Въздържали се. Социалисти и демократи не вдигат добре ръка. Много така лениво се раздвижват. Налага се проверка. Гласувахте ли всички? Гласуваме по изменение 198. 198. Готови ли сте? Отхвърля се. 199 за. Против. Трудно, трудно може човек да прецени резултата. Проверка. Гласувахте ли? Край на гласуването. Приема се. А, 44 недопустимо. Компромис А се гласува за, против, въздържали се. Приема се. 47 изменения за, против, въздържали се, приема се. 48 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по 48 изменение. Гласуваха ли всички край на гласуването? Сега по 49. За, против, въздържали се. aufstehen. <laughs> Gut, wir überprüfen das. Да, Агнес дава знаци. Е, трябва да направим проверка, така е. 49-то изменение гласувахте ли? Отхвърля се. Компромис Б. За. Против. Въздържали се. Приема се. 53-то изменение за. Против. Въздържали се. От... Приема се. 56 отпада. 55-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 57 за против, въздържали се, отхвърля се. Проверка, изменение 57. Приема се. Бюджет 2 за против Ще дадете ли още веднъж знак с, глас, с ръка? Бюджет 2 за, против, приема се. 58 оттеглено, компромис Б2 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 59 вече сме гласували така. И сега вече гласуваме по доклада. Електронно гласуване, моля. Крайно електронно гласуване. Моля, гласувайте. Гласувахте ли всички? Поздравления за докладчика. А сега ще гласуваме за мандата. Второ гласуване. Отново по именно гласуване. Да, ето резултата. Поздравления за докладчика и за всички останали, които са участвали в консултациите. Мисля, че утре ще говорим за препоръките на координаторите. Нека да изчакаме. Нека да изчакаме. Това е само забележка от моя страна. Координаторите ще препоръчат на докладчика да води общи преговори по трите последни точки агенциите. Точка 11 ще е, бъде отложена за 28 септември. И сега имаме едно последно гласуване по точка 12 това са мерките за защита на лицата, сигнализиращи за нередности. 41 за, против, приема се. Компромис ят или Джей. За, против, въздържали се, приема се. 48 за, против, приема се.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 Край на гласуването. Приема се. Компромис Л. За. Против. Въздържали се. Приема се. 68 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис М. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис П. За. Току-що гласувахме по компромис М и сега вече ще гласуваме компромис П. Много ви моля, да ме обърквайте. И така, кой беше за, видяхме, а сега против. Приема се. И сега компромис Н. За, против, въздържали се. Приема се. Компромис Q. За, против, въздържали се, приема се. 84 за, против, отхвърля се. Проверка, изменение 84. Але Гласувахте ли всички? Отхвърля се. Компромис Р. За, против, въздържали се. Приема се. 90. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис С. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Т. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис О. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 Компромис Д за, против, е, въздържали се, приема се. Компромис Ф. за, против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се, отхвърли се. Желаете проверка по 26-то изменение. Гласуваха ли всички? Отхвърлено. Компромис Г. G. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис Х или H за при, против въздържали се приема се. Компромис и за против въздържали се приема се. 37 изменение за против въздържали се. Отхвърля се. Наистина ли сериозно искате проверка? Да, нямам нищо против. Ще проверяваме всичко. Щом желаете. И все пак сериозно се отнасям към вашето искане. Е, проверка по изменение 37. Да, ще продължим да се преброяваме. Гласуваха ли всички? Добре. Тридесет и осмо изменение за, против, въздържали се, приема се. 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. Вие желаете проверка. Четиристо изменения изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. А сега ще гласуваме вече по целият текст. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Ето ви резултата. Поздравления за докладчика. Хубав резултат, да. Е, ще пием просеко, Дейвид, с теб. Wer ist das? Wer ist da da? So. Wir unterbrechen mal ganz kurz, weil uns... Съвсем кратко прекъсване. Моля за внимание. Съвсем кратко прекъсване а, не, ето, човека, който чакахме, вече е тук. Тогава няма да има почивка. И така, преминаваме към точка 13 от дневния ред. Изпълнение на инициативата за младежка заетост в държавите членки. И председателя прекъсва.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 so much. Ready? Yes, yes, Please take your seats. Не местата си. Ruhe auf den billigen Plätzen. Моля за тишина. Ане Сандър. Ане Сандърс. Fälin. Fälline. Ist das zu fassen? И, така, действително, започваме с точка 13. Изпълнение на инициативата за младежка заетост в държавите членки. Ян Тимовски от организацията е, за оценка на прилагането на европейско равнище на, на инициативата за младежка заетост има думата. Um, Благодаря, господин председател, дами и господа. За, ИПРС е удоволствие да представиме нашите продукти, които могат да ви помогнат да извършите своята работа. Им разполагам с 5 минути, доколкото разбирам всички. Имате копие на хартия. Нашата служба за научни изследвания и единицата за екс и антеоценка подготвя документи за комисиите, които работят по доклади за изпълнението. Закъсняхме, тъй като имаше забавене в споразумението с администрацията за семинара през март не можахме да предоставиме необходимата информация. Базирахме се на доклада на Сметната палата, както и на оценката на комисията за това дали са постигнати целите. Разбира се, тази оценка беше достатъчно, доста ограничена и недостатъчно обширна поради липса на данни. Нашите продукти често се, се използват от външни а, институции. За това ще се придържам към публикацията. Самата инициатива за заетост при младите е допълнителна инициатива в отговор на кризата на финансово и, финансовата и економическа криза. Механизма за мониторинг е твърде сложен. Той е, е включен в разпоредбите на регламента. Си е, информацията постъпваща от държавите членки е непълна и пристига с закъснение, така че комисията на практика не може да разполага с информация, която да отговаря на изискванията за мониторинг. Също така трябва да отбележиме, че, че този инструмент се прилага по различен начин в различните държави членки, поради това, че конюнктурата е различна. Първо, контекста, създаване на самата гаранция. Оперативните програми, както казах, повечето държави членки разполагат в момента с подобни оперативни програми. Но а, имаше известно забавене при тяхното приемане. В а, доклада на комисията се описва напредъка и подобряване на функционирането на съответните а, програми по страни, по-голяма освояемост на средствата от страна на дър държавите членки и също така постепенния спад на безработицата в отделните държави членки. От друга страна е трудно да а, оцениме на какво се дължи точно тези успехи и, и е много трудно да се установи и а, съотношението и пряката връзка между прилагането на мерките и спада на безработицата сред е, младежите. Ако погледнете графика на края на нашата публикация, ще видите разлики в е, цифрите. Е, които се установяват на данни от 2015 и началото и на 2016 година. Междувременно обаче процентите се промениха. А, анализа на резултатите и сравняването им с очакванията Трудно е да направим един общ преглед и да представим една обща картина, тъй като някои държави членки вече разполагаха с а, инструменти и а, средства и и съответно европейските средства бяха насочени към конкретни програми и цели. Сметната палата повдигна въпроси, свързани с това дали а, европейските средства всъщност заместват а, националното финансиране. Отговорът е не. И на последният слайд, което са заключенията, много ви моля да ги е, прочетете. Трудно е да се оцени дали ефективността на инициативата е пряка. Както казах, липсват достатъчно данни, за да може да установим това. Самата инициатива може би не е толкова и амбициозна, колкото беше в момента, в който бе приета и замислена. И е, а, така да разликата между прагматичният и амбициозният е, подход понякога може да не даде необходимите резултати. И тук имаме и коментари относно някои документи и решения на комисията. А, за, като заключението, разбира се, че въпреки прилагането на инициативата за младите, безработица сред младите продължава да съществува. Може би а, първоначално с, така а, инициативата беше прекалено амбициозна и може би трябва да бъдем малко по-реалисти при а, е, разглеждането и оценяването на резултатите. Благодаря. А сега давам думата на Романа Томич. Hvala lepa, gospod Председник за беседа. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че ми дадахте думата. Бих искала да благодаря на всички унези, които допринесаха за изработването на доклада, които работиха заедно с мен по проекто доклада. още от самото начало стана ясно, че задачата ни не е лесна, тъй като разполагахме с твърде малко данни и най-надежните данни в тази област са твърде малко. А, това не ни попречи да извлечеме някои ключови аспекти, които бих искала да ви изложа сега. Първият въпрос, който трябва да си зададем е следният. Какво ще бъде бъдещето на инициативата за младите? дали тази инициатива ще продължи да се прилага, по какъв начин. Това е въпрос, на който все още не сме намерили отговори. Днес в Европейският съюз безработицата сред младите продължава да бъде твърде широкомащабна, а младите хора разчитат на нашата помощ. Така че как, какво как да разходваме най-ефективно средствата, трябва ли да увеличиме финансирането за тази инициатива. Аз лично смятам, че да, но необходимо е бюджета да се изпълнява по още по-отговорен, отколкото до сега начин. Подчертах също така значимостта на а, политическата, политическите възгледи, а, на помощта, която политиците биха могли да окажат на младите хора. А също така съм подчертала връзката между образование и професионални умения – често а, младите хора следват обучение, което а, не им позволява да намерят в последствие работа, а ако нещата продължат така, колкото и средства да разходваме, е, няма да има необходимите необходимият резултат. Необходимо е, е да се създават устойчиви работни места и младите хора да, раз, да имат необходимите умения. Какво точно е качествено работно място? Все още не сме постигнали един дефиниция на това понятие, но от, отчитаме проблеми и в качеството, и в трайността на работните места, които се създават по силата на тези програми. Едно няколко месечно работно място, а, което не може да бъде считано като качествено устойчиво работно място. Това, че целевата група е от 15 до 29 години е, е добро решение, тъй като младите навлизат на пазара на труда все по-късно, на все по-напреднала възраст, така че е необходимо да се обхване по-широка целева група. И също така искам да подчертая и е, местното, местния и регионален аспект на проблема. Не, не, на какви региони, на какви е, териториални единици трябва да бъдат предоставени финансите. Аз лично смятам, че трябва средствата да бъдат насочени към по-малко структури, към по-малки единици, за да може да бъдат използвани по-структурирано. Между 19 и 20 9, е, между 19 и 21 септември ще посетиме Словения и е, Харватска. Е, ще направиме проучване на място, ще се срещнем с заинтересованите страни. Всички сте добре дошли да се включите към нашата делегация и бих искала да благодаря на всички и да ви пожелая приятно приятна почивка от тук нататък. Следващият. Благодаря, господин, господин Бенифей. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за този проекто доклад. Вече имахме възможност да а, обмениме мнение в рамките на заседанията на докладчиците в Сянка. Докладчика е много така отворена и готова да възприеме различните е, виждания. Миналият месец обсъдихме проблеми, които бяха изпъкнали Много е важно да провеждаме диалог, да разговаряме е, помежду си на различните етапи на работата. Необходимо е също така защото този диалог да продължи и след посещението по места, защото в крайна сметка става дума за едно досие, което отвъд техническите аспекти има и политически политическо измерение. Така че съм абсолютно съгласен с казаното от докладчицата. Този доклад може да бъде един а, инструмент за измерване на ефективността на инициативата спрямо постигането на целта спада на безработицата сред младите и оттам да решиме какво да бъде бъдещето на тази инициатива. Много критични бележки и много критични аспекти бяха открити в различните държави членки, що се отнася до качеството на устойчивите работни места. На Сметната палата подчерта, че средствата не винаги се разходват ефективно, че има трудности в достигането до младите безработни. Комисията в момента а, извършва проучване относно структурата на безработицата в различните държави членки. И въпросът свързан с качеството на работните места. Мисля, че парламента трябва да настоява за налагане на универсалните стойности, т.е. да има съобразяване с стандартите на МОД. Е, и да се да, да се наблегне на а, е, подхода свързване на образованието с професионалните а, е, умения и също така да се помисли за финансирането на тази инициатива в близките години. Съг... Съгласен съм, че инициативата и гаранцията трябва да да спомогнат да се попълни дупката и да, а, и да се създаде като един мост между образованието и а, трудовата заетост. След а, кризата и макроекономическият подход, който бе възприят, водейки към бюджетна дисциплина, то това доведе до много отрицателни последици за младите хора, така че тази инициатива и гаранцията могат да бъдат много важни и полезни инструменти за решаване на проблема за бъдеще. Следващият оратор, докладчик в сянка, господин Герике. Бих искал да благодаря на госпожа Томша и на всички докладчици в сянки, защото този доклад е труден. Тряб, трябваше да постигнем консенсус и нашата група с удоволствие отчита, че нашата гледна точка е взета предвид. Необ, необ, необ, необ, необходимо е държавите членки да поемат повече ангажименти за постигане на по-добри резултати в областта на създаването на устойчиви работни места. Също така настояваме да за по-добър мониторинг на изпълнението на програмата, за да може за бъдеще тя да бъде по-приспособена и по-бъгъвкава и да откликва на нуждите. Необходимо не, необходимо е да се вземат и по-специални мерки за младите хора, които са на страна и маргинализирани от пазара на труда, като например младите хора с уврежданията. Благодаря ви. Благодаря. А сега давам думата на Мартина. Thank Romana Tomč for report and for organizing благодаря ви. Благодаря на докладчика за организиране на различни заседания. не, не съм могла да се запозная с а, документа. Ако може за другия път да имаме доклада на хартия носител. След е, измененията би трябвало да имаме още един още едно заседание на докладчиците в Сянка. Доклада е много балансиран, но смятам, че след получаване на измененията трябва да обсъдиме както е, слабостите, така и предизвикателствата е, в трудностите и слабостите можем да отчетеме сроковете, административното бреме, необходимостта от повече надежни и сравняеми данни, както и необходимостта държавите членки да направят усилия за свързване на образованието с изискванията на трудовия пазар. Трябва да участват всички заинтересовани страни, представители на образованието, на, на бизнеса и сътрудничеството трябва да бъде както хоризонтално, така и верти, вертикално, включително от национално, на регионално и на местно равнище. Дискусията наистина включва много аспекти и това се доказва от становищата, които получаваме от най-различни комисии, култура, бюджетната комисия и другите комисии. Така че наистина благодаря ви за този балансиран подход и се надявам, че ще продължим да работим в тясно сътрудничество. Госпожа Гонсалес благодаря. Първо бих искал да благодаря на госпожа Том, Томч, тъй като тя е набелязала ни много положителни насоки. Необходимо е да направиме оценка на резултатите от инициативата на младите. След пет години прилагане на инициативата безработицата сред младите продължава да бъде твърде висока, а в моята страна, в някои региони, тази безработица е над 40%. А, сме сметната палата е отразила известни слабости в прилагането на програмата в някои държави членки инстру, инструме, инструментите е, са били използвани за, за създаване на а, директни програми, на други не, но при всички случаи държавите, които най-много имах необходимост от прилагането на инструментите, не можаха да се възползват достатъчно добре от това. Въпреки това обаче комисията отчита положителни резултати и успехи. Мисля, че един от основните проблеми е, че че, че проблема не е в а, възможността на младите да намерят и да бъдат а, наети, а това, че няма достатъчно с работни места и това трябваше да бъде е, видяно и заложено още в самото начало при разработването на, на програмата. Все повече и повече работните места са нестабилни, несигурни, е, времени. Така че за мен за мен е трябва да има подход, който да, да дава възможност за нови, нови проекти, възможности да се разгърне таланта на младите хора и да се, да се, да се създадат онези работни места, които наистина са необходими на економиката, вместо да се финансират несигурни и нетрайни работни места. Благодаря, господин председател. Благодаря и на Романа Томц за презентацията, която е основа на нашата дискусия. Мисля, че има две теми, по които всички ние сме съгласни. Първо, желаем да продължим напред с инициативата за младежка заетост, да изпратим силен сигнал и на второ място бихме искали да разрешим проблемите, които са на лице. Всички ние смятаме, че има поле за допълнително подобрение, за да може тази инициатива да бъде по-ефективна и по-приобщаваща. Три неща бих искала да подчертая сега. Много аспекти вече бяха разгледани от колегите, но все пак първо смятам, че трябва да направим добра оценка на положението, а ни липсват данни. Така че определено това затруднява работата ни по доклада, но все пак трябва да започнем от някъде. На второ място, нещо, което спомена и докладчик, а именно как определяме ние качественото предлагане. Доста е политически този момент и за това ми се иска да отделим необходимото време и да помислим как да избегнем създаването на условия за непълна заетост. Нека да има ясни стандарти за това, което наричаме качествено предлагане. И на трето и последно място, нещо, което е споменато в доклада, но което според мен може да бъде допълнително засилено от опита, който натрупихме и от програмите, които видяхме. Виждаме, че те имат успех, когато към тях са приобщени и млади хора. Смятам, че това трябва да бъде подчертано в доклада. В Европейския парламент и в нашата комисия вече сме дали да се разбере, че живо ни интересуват младежите, така че трябва да проведем още една такава дискусия и да говорим също с представителите на младежките организации, така че докладът да бъде наистина изключително добър. Von der ENF. Мерси, месье президент, уи. Представителят на ИНФ. Благодаря ви. Нашият представител отчита критиките на Сметната палата Напомняме също така, че нито една държава членка към този момент не може да определи броя на хората, които са участвали в инициативата за младежка заетост. За това докладчикът би искал да се съди отблизо прилагането, както и на инициативата, така и на гаранцията, за да имаме надежни и сравними данни. Сметната палата смята, че съществува значителен риск средствата за инициативата да заменят националните средства и докладчикът иска съфинансирането да бъде задължително, така че нека да помислим допълнително в това отношение. Доклада не казва нищо ново, просто изисква слабостите да бъдат поправени но той подчертава най-вече липсата на ефективност на сегашния механизъм, а този механизъм вече е в действие от 4 години. Повдига се въпроса какво се е случило с инвестираните до този момент суми в механизма. Очакваме също така в Харватия и Словения да получим данни, за да видим как стоят нещата на място. Младежката безработица е един от основните провали на европейската политика най-вече по отношение на заедостта. От 20 до 25% от хората на възраст под 25 години са безработни. По гореизложените причини ние внимателно ще следим това, което се случва с доклада и ще участваме в дискусията усърдно. Благодаря ви. Благодаря ви.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 сте ме пропуснал. Бих искала да поздравя Романа за доклада й. Смятам, че е добра идея да се срещнем с младите хора в регионите, за да видим какво означава на практика инициативата за младежка заетост. Европейският парламент има свои представителства в държавите членки, така че информационните ни центрове са добро място за организиране на срещата ни с младите хора. господин Балас работи по социалното осигуряване с много младежки организации, така че наистина идеята е добра. Необходимо е да се срещнем с бенефициентите на програмата. все пак те са адресатите на тази програма. Получаваме доклади от Сметната палата за инициативата за младежка заетост, както и за социалния фонд. Прекъснато ни се посочват слабости и проблеми. Ето защо ние не можем да преценим дали средствата са добре разходвани, дали са постигнали търсеният ефект. Може би е добре да разпишем някои критерии в програмата, така че да можем да преценим, да кажем, хикс милиона млади хора следваха професионално обучение и грек брой от тях в рамките на 3 месеца след това намериха работа. Тоест да видим дали обучението, което се предоставя, отговаря на нуждите на работодателите. Съвсем не е лесно положението. Учителите не могат да наваксат с бързо развиващия се бизнес модел на трудовия пазар. какво трябва да обучаваме хората? Как да кандидатстват за работа или как да започват свой собствен бизнес? Трябва да променим фокуса, да направим повече в подкрепа на предприемачеството. Виждаме млади хора, които започват свой собствен бизнес – и решението в техния бизнес се взема от всички, които се включват в него. Така че нека да инвестираме в учителите. Учителите, които да се превърнат в ментори на младите хора. Учителите трябва да научат младите хора да използват информацията, да я преценяват, а не просто да я попиват. Надявам се, че тази инициатива ще бъде успешна. Искрено се надявам, че в крайна сметка ще берем плодовете на програмата. Инициативата за младежка заетост, както и гаранцията за младите хора, могат да се слеят. Така ще засилим добрите им страни. Спомням си, как Ели Съвет Морен Шартие ни заведе в региони във Франция, колеги ни заведаха и в други райони в Холандия и други държави и се спомня, че младите хора казаха не искаме заетост, искаме работа. Още веднъж се извинявам, Данута. Съжалявам, просто не съм видял, че желаеш да вземеш думата. И така, има ли други желаещи да се изкажат? Тогава позволете ми е, да подчертая три неща в края на дискусията, по-скоро като, така да се каже, стимул за следващи обсъждания от този тип. Качеството на съответните мерки на национално равнище трябва да бъдат подлагани на оценка. Аз е, самият е, в рамките на е, е така, моя опит, личен опит в Германия, знае, че е, само статистически, така да се каже, се опитваха е, да обхванат младежката безработица в Германия, но на практика нямаше резултати. Е, програмите, които предвиждат единствено подобни действия е, в крайна сметка са неадекватни според мен и не водят до резултати, не водят до заетост. И така, ние можем само да помагаме, за да е, са в състояние държавите сами да си помогнат, за да е, засилят е, усилията си за е, осъществяване на възможностите в рамките на програмите. И освен това, в рамките на е, една европейска програма би трябвало да се проведат много по-сериозни дебати, не само така както в рамките на инициативата Юнкер, за да се постигне действително някакъв резултат е, на ниво държави членки. Може би би трябвало заедно с комисията да обсъдим нещата. Струва си да а, обърнем внимание на факта, че качеството е с много, е много различно от държавите членки. И потенциала за образование и обучение, както и а, възможностите за а, опитни и добри а, обучаващи, а, също е нещо много важно. Данута говори вече за това. Трябва да се опитаме е, и на ниво държава член, и на европейско равнище да квалифицираме съответните специалисти. Няма да споменавам съответната държава, но знае, че с около 10 години просто изостават държавите и по отношение на техническите стандарти, и по отношение на квалификацията на обучаващите. Естествено, че когато е, в рамките на обучението няма необходимото оборудване, няма е, липсва съответната техника, за да бъде това обучение ефективно, след това обучените няма да имат добри шансове за професионална реализация. Това са моите забележки. Инак е, много-много благодаря на докладчика, на докладчицата в Сянка за е, така, ангажирания подход. Няколко думи по отношение на сроковете. На 19.7 изтича края за е, внасяне на измененията на е, ти е, приемане в нашата комисия след това ще видим вече е, водещата комисия най-вероятно на 16 е, октомври и е, да се надяваме, че бързо, експедитивно ще предвидим нещата напред, така че да има полза за Европа. И сега преминаваме към следващата точка но сме много по-рано от уреченото време. Виждам, че докладчика е тук, но докладчиците в сянка не са тук. Дали да направим кратко прекъсване, но това едва ли ще промени е, много нещата. Е, не виждам София Риберо, не виждам Мария Арена. Това са докладчиците в сянка. А, ето, че я виждам. Благодаря. Мария, как можах да не те видя? Трапезия с липсва. Лин Бойлан също не е тук. Тамаш Мешерич също не е тук. Така. Also eine ganz kurze Unterbrechung. Съвсем кратко прекъсване предлагам. Може би. можем да се свържем с тях. Добре, започваме с обсъждането и на точка 14 економически политики на еврозоната. Яна Том е нашия докладчик. Давам думата на Яна Том по темата. Благодаря, господин председател. Разбирам докладчиците в сянка, които изчезнаха. Все пак това е предпоследният ни ден. Мога да им изпратя презентацията си а, писменно. Така или иначе, аз се надявам, че ще работим в дух на добро сътрудничество с тях. Колеги, искам да ви представя доклада си по економическите политики на еврозоната. Най-напред ще споделя с вас няколко статистически данни, добри новини по отношение на заедостта, но не можем да бъдем прекалено големи оптимисти. 2017 година ръста на заетостта се увеличи с 9.5, а през 2016 беше 10.5. Ръста на заетостта все още не е постигнал равнището преди кризата. Имам някои опасения във връзка с младежката безработица. Изцяло съм съгласна с казаното от вас – в заключителните ви думи по предишния доклад, младежката безработица наистина е голямо предизвикателство за нас. През март 2017 година в еврозоната 19,4 беше процента на безработицата. Това е по-низко от миналата година, но така или иначе неприемливо висок е ръста сега миналата година, беше 21,3%. Всичко зависи от условията на пазара и от резултатите на него, въпреки някои напредъци и реформите, ръстът е ограничен за някои политически области, въпреки че бяха следвани политиките. Относно а, политиките за устойчиво развитие на пазара, те, извинете, на пазара на труда, те трябва да бъдат продължени. Необходимо е инициативата за младежка заетост да продължи да действа, като паралелно с това Европейската комисия трябва да продължи нейното прилагане, като вземе предвид последните заключения по специалния доклад на Сметната палата за младежката инициатива, както и за гаранцията за заетост. Нито една държава членка все още не е гарантирала, че младите хора, които са безработни, могат да следват някакво професионално обучение, което да им помогне в следващите месеци да се включат устойчиво на пазара на труда. Гаранцията в областта на младежката безработица е неправно обвързваща, което означава, че държавите членки трябва да бъдат допълнително стимулирани да я използват. Младежката безработица много често е резултат от провала на образователната система. Ето защо това подкопава и економическия растеж, тъй като не може да се гарантира наличието на квалифицирана работна ръка. 2015 година общите разходи по образованието в Европейския съюз възлизат на 4,9% от БВП, което като стоеността в някои държави членки бе по-ниска. Това е правомощията на друга комисия, но все пак тези две неща са тясно свързани. Качеството на предоставеното образование е друго предизвикателство. И аз бих искала да се спра също така и на мястото на цифровите умения. Не трябва да се прилага стеснително тълкуване на този вид компетенции. Трябва да се предостави подобно обучение на различните платформи. Вярвам, че в следващите 10 години, ако човек не е компютърно грамотен, няма никакъв шанс да си намери работа. Трябва да се разгледа също така разминаването между, пазара, между предлагането и търсенето на пазара на труда. Всичко това в контекста на европейския семестър. Смятам, че в крайна сметка всичко зависи от економическото положение в съответната държава. Необходимо е да обърнем внимание на проблема с бедността. Трябва да има стратегия за борба с бедността, за да се стигнат целите от Европа 2020. Приканвам за по-силни препоръки за държавите членки по отношение на социалното преобщаване и закрила. Искрено вярвам, че схемите за минимално възнаграждение ще играят важна роля в намаляването на бедността. Това са някои от най-важните препоръки. Сега с удоволствие ще вашите, както и коментарите. Recht herzlichen Dank. Bislang haben wir es nur auf eine Благодаря ви. Имаме още един докладчик в сянка, Мария Арена от Социалисти и Демократи. Е, за момента другите не са в залата, така че Мария има думата сега. Благодаря. Благодаря и на госпожа докладчика за презентацията. Аз съм съгласна с вас. Ако се имаме по ниска безработица днес, това трябва само да ни радва. Но не трябва да се радваме прибързано, защото за тези статистически данни, за съжаление, се крият много бедни хора, хора, които са бедни, въпреки че са заети. Така че тези цифри не показват подобрено качество качество на труда или по-добър живот за европейските граждани. В някои региони има голямо разминаване в нивото на безработица. средните стойности на помощите при безработица са различни за различните райони. Това въжи и за друг вид добавки процента безработни жени в Европа също е много висок. И ако направим сравнение между различните райони и държави, ще видим, че има големи различия по отношение на заетостта. Ще очертая приоритетите за групата на социалистите и демократите, за да може да вървим напред към идеята за социална Европа. Както вече казахте, най-напред наш приоритет трябва да бъде продължаващото обучение и образованието. То е важно за младите хора. Младите хора, които днес имат дипломи, не могат, изпитват трудности при намирането на работа, но тези, които нямат и диплома, са затруднени още повече, което означава, че трябва да осигурим достъп до образование и до обучение на всеки един млад човек. Не само официално образование, но и неофициално такова. Неофициалното трябва да може да бъде сертифицирано. На второ място, отново за младите хора. Не е важно да запазим механизма за гаранцията за младите хора, инициативата за младежка заетост. Важно е тези механизми да бъдат платени с повече средства. Не е нормално да имаме неефективно прилагане на гаранцията за младеща. И това по никакъв начин не трябва да ни кара да се отказваме. Не е възможно това да ни накара да се откажем. Напротив, трябва да направим много повече в това отношение. Дори ми се иска да кажа, че ако можем да принудим държавите членки да спазват бюджетния пакт, то тогава бихме могли да принудим държавите членки да предприемат ефективни мерки за заетост на младите хора. От това зависи бъдещето на Европа. От това зависи бъдещето на младите хора. Така че днес трябва да бъдем много по-взискателни по отношение на гаранцията и ефективността от нея. Искам повече и по-добре, за да може да помогнем на младите хора. На трето място, тази политика търси баланс между личния и професионалния живот. Преди малко говорих за разликата в заетостта на жените в Европа. Това много често се свързва с тяхната неспособност да съчетаят личния и професионалния си живот. Ето защо е важно да продължим да работим по този пакет. Радвам се на предложението на Европейската комисия за отпуска по бащинство, но би било добре, ако направим много повече за градините за децата и другите видове услуги, които ще позволят на жените да съчетаят личния и професионалния живот. На следващо място трудовите колективни договори. В някои държави на синдикатите се гледа като на пречки. Пречки, защото те защитават работниците. Европейският модел – е съсредоточен върху баланса на силите. Тези сили са съответно на работодателите от една страна и на синдикатите от другите. Ако нямаме колективни трудови договори, това означава, че няма да имаме този инструмент, който ни позволява да постигнем този баланс между силите. Ето защо е важно Европейския съюз отново да практикува този диалог с синдикатите, да засили колективните трудови споразумения, така че условията на труд за работниците да бъдат по-подходящи за тях и да отговарят на техните изисквания. Трудовите колективни договори са изключително важни в това отношение. Друг приоритет, който е свързан с социалния диалог. Засилването на правата на синдикатите. Стабилност на работното място и борба срещу разминаванията в възнагражденията. Огромни са различията във възнагражденията днес и трябва да работим в това отношение. Първия стълб за пенсиите, здравеопазването също са важни и в рамките на Европейския семестър си даваме сметка, че препоръките по държави членки, направени от Европейската комисия, са препоръки, които водят до приватизирането на тези стълбове. Тоест, първия и третия стълб а, отслабват, а първия стълб за пенсиите е най-справедливия такъв спрямо работниците. Та в този контекст се връщам на баланса и равенството между жените и мъжете. Разликите в пенсиите на мъжете и жените надвишава 40% в Европа днес. Ако не засилим първия стълб за пенсиите, ако не засилим втория и третия стълб за пенсиите, тази разлика ще се задълбочи, защото жените днес работят в по-бедните сектори и те не могат допълнително да се осигуряват. Така че ако засилим частните стълбове, ще се намалят разликите в пенсиите между мъжете и жените. Ето защо на всяка цена трябва да засилим първия стълб за пенсиите и здравеопазването. Господин председател, тъй като аз съм тук единствената, ще злоупотребя малко с времето за изказване и ще продължа нататък. На следващо място, условията на труд са пряко свързани с несигурните работни места. Борбата с спадането на социалните критерии днес е изключително важно. Ние трябва да обслужваме интересите на нашите работници. Трябва да се борим с социалния дъмпинг и с злоупотребите с него. За мен това е изключително важно, ако желаем гражданите да вярват в европейския проект. И на последно място, въвеждането на нови социални показатели. Ако искаме правилно да измерваме нещата, тогава трябва да имаме съответните и коректни показатели. Непрекъснато се говори за БВП, само единствено за БВП и за растеж. Добре е да имаме някакви социални показатели, които да ни позволят да измерим правилно нещата. Нека да не полагаме всичко само на економическа основа. Благодаря. So, dann danke ich den mindestens, dann danke ich den mindestens fünf Berichterstattern. И така, благодаря най-малко на тези докладчици в сянка, които е, присъстват за е, Европа, за свобода и пряка демокрация, за Европа на нациите, свободите. Не виждам докладчици в сянка и не виждам представители, така, които желаят да се изкажат. Така че можем да приключим за днес. Срокът е, за измененията е 19 седми. При мен е написано 19 юни, трябва да е 19 юли по обяд приключва срока. Измененията а, ще се приемат на 28.9 и след това вече а, становище в, ще бъде гласувано и в ЕКОН и на 16 октомври съответно водещата комисия ще го приеме. Е, не ми остава нищо друго, освен да ви благодаря за участието и да ви освободя. Е, утре ще продължим в 9 часа с заседанието на комисията, а сега ви желая да оползотворите максимално приятно времето, което остава приятна вечер.